Дами и господа, добре дошли. Днес е, е, ще говорим по една наистина важна тема. За съжаление сме притиснати във времето. Малко се промени програмата ни за съжаление, това просто е така, защото в света се случват събития, които ни принуждават да си е, променим дневния ред. В 17.30 ще дойде комисар Оттингер и ще трябва да прекратим изслушването. Аз ще дам пример за това как трябва да се изказвате. Ще ви кажа добре дошли. Веднага ще дам думата на колегата Соса Вагнер, който ще да прави няколко уводни бележки, тъй като той е нашия докладчик. Господин председател, много благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Мисля, че наистина имаме много-много малко време заради промените в е, програмата. Тъй като ще дойде комисар Атингир, и за това аз предлагам веднага да дадем думата на нашите оратори. Благодаря най-сърдечно, казва председателя. Оговорихме се всеки оратор да говори по 10 е, минути. Сега ще пуснем часовника. Той ще ви помогне да разберете как се движите във времето. Давам първо думата на господин Яниш Ожитис е, от Латвия, ръководител международни проекти. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. ще представя очакванията на операторите на преносни системи от балтийските страни, както и а, нашето виждане за приоритетите на енергийната инфраструктура в рамките на Балтийския план. Аз имам 40 години опит в управлението на 9 взаимно свързани енергийни системи, както и в регионалните структури в Балтийския регион. Има някои промени в слайдовете, които предварително разпространих. Това е, са древни промени и някоя допълнителна информация. Темата, която ще обсъдим, се разглежда от много регионални европейски институции. Решенията, които се вземат, са трудни, защото трябва да се справяме с реални предизвикателства и същевременно да работим за постигане на дългосрочните ни цели. Има редица въпроси, свързани с приоритетите в енергийната инфраструктура. Много от въпросите са технически и трябва да бъдат решени на нужното промишлено и институционално равнище. Бих искала да привлека вниманието ви, особено върху един въпрос. Втората и третата а, точка ще бъдат разгледани по-накратко, защото ми се струват а, от по-технически характер. Искам първо да наблегна на точка номер едно. Успешното прилагане на плана БЕМИП. Виждаме реални резултати могат да бъдат постигнати до 2014. Те са свързани с междусистемните връзки на балтийските мрежи към скандинавските страни. Работата в тази посока върви но има неяснота в а, ситуацията, след като бъдат установени между системните връзки. Това би могло да доведе до неизпълнение на заложените мерки. Причините за това са свързани е, с е, силните исторически връзки на мрежите в Балтийските страни с тези на трети страни. Виждате на тази карта каква е връзката с е, мрежите в Русия и Беларус. Това са страни, които не членуват в Европейския съюз, не са и членове на Европейското економическо пространство. Калининградския район е допълнителна тежест. Това е руски анклав между Литва е, и Полша. Имаме граница с е, страни на Европейския съюз, само между Литва и Полша, но там все още липсват е, връзки на инфраструктурата и в Польша има не развити райони на инфраструктурата. От Естония до Финландия е единствената връзка, която съществува за сега. Въпросите, които създават трудности, са по-скоро економически и политически, не толкова технически. Защото някои от страните създават пречки пред интегрирането на балтийските страни с останалата част на Европа. Трябва да се гарантира сигурността на енергийните доставки в региона. Ако не се направи нищо, нещата ще тръгнат в друга посока. И за това основната цел на БЕМИП е да се справим с тези проблеми. Има само един пазар за енергия от Русия към страните от Европейския съюз. На второ място искам да се спра на междусистемните връзки с останалата част на Европейския съюз, след като се развият способностите за електропроизводство в Балтийския регион. Има обаче неблагоприятна инвестиционна среда, която се дължи различни стандарти, свързани с со 2 емисиите в сравнение с други страни, като Русия и Беларус. Интегрирането на Балтийския регион в европейския пазар може да бъде ограничено, защото има силно влияние на пазар, който е извън европейското економическо пространство. Има доста големи електроцентрали в Русия. Има планове за допълнителни електроцентрали, ядрени електроцентрали, които да бъдат изградени в Русия и Беларус. И това значително ще повлияе на развитието, и интегрирането на пазарите, както и на сигурността на доставките в Балтийския регион. Какво се предлага? Европейският съюз трябва да има гъвкави регламенти и съответна политика по отношение на страните, които са в близост до Европейския съюз и с трети страни. Под гъвкавост е, имам предвид предвиждането на конкретни решения в законодателството на Европейския съюз, като се отчитат конкретните нужди на страните в близост от Европейския съюз, както и на конкретни региони и отношенията с трети страни. Това беше накратко. Благодаря ви. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря по-късно. Благодаря. Следващият оратор е господин Алберто Карбайо Йоса от Генерална дирекция експлоатация на Ред Електрика в Испания. Много ви благодаря. Искам да се изкажа относно необходимостта от интегрирани и надежни мрежи, е, защото в този пакет е, за който говорим, има проекти и от европейски интерес, за които имаме нужда от е, съответните инструменти. Проектите, които са от европейски интерес, е, трябва да бъдат не само проекти за, за изграждане на електропроводи, свързващи електропроводи, а като цяло да обхващат мерки за изграждане на по-добър е, преносен капацитет в е, Европа. Тоест става дума не само за трансграничните аспекти на проблема, но и за националните аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Е, ние смятаме, че е, трябва да има по-добра координация между е, европейските насоки за действие и инфраструктурните планове в е, отделните страни членки. Мисля също така, че европейските държави трябва да преследват една наднационална европейска цел – Това трябва да бъде стратегията ни, с която да подходим към, към следващото десетилетие. Мисля, че е много важно а, да се отдаде значение на регионалните инициативи, тъй като чрез тях постепенно а, може да се изгради единния европейски пазар. Е, защото Мибел за Испания и Португалия. Вече част от този единен пазар има единен пазар и на практика Испания и Португалия могат да се разглеждат като един пазар, що се отнася до връзките и а, преносната мрежа. Смятам, че такъв тип инициативи трябва да се засилят. за да може да се осъществи политиката за декарбонизация, трябва да се създадат инструменти, с помощта на които да се обхванат и такъв вид енергии, чието капацитет обаче е много колеблив и трудно може да се обхване. Тук става дума за управление на търсенето, но също така и за е, една по-дългосрочна визия. Що се отнася до управлението на търсенето, имаме нужда от инструменти, които в документа се посочват като важни, които трябва взаимно да се допълват като става дума не толкова за а, техническите аспекти на нещата, по-скоро за управленските, менеджерските аспекти. Нов, новия момент е, че е, възобновяемите енергии трябва да се включват все повече в е, захранването. Друга една важна тема е темата за а, а, приемането от страна на общественото мнение. За да може това да се осъществи, трябва да се извърши съответната комуникация, т.е. трябва да се информира обществеността, за да знае населението каква, какви са, каква е цената, какви са ползите и също така и да се даде информация за а, мерките за опазване на околната среда. На следващия слайд. са показани приоритетните коридори. Интересувани най-вече коридора на ветрената енергия, по който ще се транспортира тази енергия от Северно море. Това, разбира се, че трябва да бъде първата стъпка. Много са важни тези коридори, по които се транспортират възобновяемите енергии, слънчевата енергия от Средиземно море на север и ветрената енергия от Северно море а, на юг. Съществува един ефтин енергоисточник, за който обаче трябва да се направят големи инвестиции. Този източник има а, голямо политическо значение, защото възникват а, а, индустриални зони, които създават работни места и помагат а, да се преодолее обеселяването. Това трябва да бъде една от първите стъпки стъпки да се построят тези големи магистрали за електричество, които ще бъдат от полза както за гражданите от страните, които произвеждат енергията, така и за гражданите на страните, които получават енергията. Ето тук виждаме коридорите, които трябва да бъдат създадени между отделните страни членки и между Европейския съюз и страните извън Европейския съюз. На нас това ни се струва една малко скромна схема. Аз мисля, че е необходим един минимум от 6000 мегавата с Франция. Опитваме се с Франция да създадем една връзка под на, на морското дъно, с която да се свържем и с Италия. Друг важен кръг от въпроси е, са въпросите, свързани с финансирането. Е, финансовите инструменти са много важни, тъй като трансграничните проекти са много сложни и се нуждаят от специфично финансиране на отделните фази. Освен това, развитието им е доста несигурно а, и от това как ще бъдат финансирани, зависи какво ще бъде дългосрочното поведение на а, а, експлуататорите на тези мрежи. Важно е да има стабилни альтернативни тарифи. би могло да се създаде съответното законодателство на европейско равнище относно определенето на разходите. Това е предвидно за юни 2011 година. Когато говорим за разходи, трябва да кажем, че е, съществуват три вида Е, три вида източници, от които операторите могат да покрият е, тези е, разходи. Един такъв източник са тарифите. Трябва обаче да преразгледаме този механизъм, тъй като възможностите, които имаме към момента, не са достатъчни. А те са от значение не само за връзките, между националните мрежи, но и за националните мрежи в самите страни. И на финала мерките, които трябва да се вземат, за да се осъществи всичко това. добре е да има обслужване на едно гише да се създадат съответните стимули, за да бъде интересна за предприемачите един такъв вид дейност. Важно е да се изградят и националните мрежи, за да се засили капацитета и да се създадат връзки, какъвто беше примера за връзка между Испания и Португалия. Между Испания и Франция трябва да се създаде връзка за пренос на 6000 мегавата. все още няма разработени конкретни инструменти за управление на търсенето. Благодаря ви много. Благодаря, казва председателя. Е, сега ще дам думата на Карл Евштадиус, е, вице-президент на АББ. Имате думата. Е. Добър ден, дами и господа. Моята тема е изграждане на интелигентни мрежи. оглед на прогнозите на, на Международната енергийна агенция, които сочат, че потреблението ще бъде два пъти по-голямо в сравнение с, потребно, с наличностите, са необходими инвестиции. Повече от половината от тях са в мрежата. И Очевидно е, че има сериозни възможности а, за европейски фирми. Интелигентната мрежа дава възможност да се осигури устойчиво електропроизводство, тъй като се поставя акцент върху намаляване на емисиите на СО2, за енергийна ефективност, производство на възобновяема енергия, надежност и сигурност. Основното предизвикателство е свързано с възобновяемата, енергийна, с възобновяемата енергия. Потребителите, които искат да им бъде заплатено за допълнителното производство и липсата на мобилност, това не е енергийно предизвикателство, това е предизвикателство свързани с върховото потребление. Електромобилите и електромобилността могат да бъдат активни участници в мрежата. Те потребяват тогава, когато се произвежда допълнителна енергия и, заедно, и ограничават потреблението в привърху натоварване. Това обаче изисква стимули за потребителите. Това означава, че интелигентната мрежа е не само техническо решение, е свързано и с регулаторната система. Повечето от предизвикателствата са свързани с разпределителната мрежа. На европейско ниво обаче има потребност от ефективна преносна мрежа като гръбнака на, енерги... на европейския пазар, за да се оползотвори потенциала на възобновяемата енергия. За да се разработят технически решения, да се, за да се изучат техническите системи и изграждането на бизнес модели и регулаторни мрежи са задачи, в които трябва да участват всички заинтересовани лица. Предизвикателствата изискват сътрудничество между регулаторите, участниците на пазара, големите и малки предприятия, учените. Това изисква инвестиции в интелигентните мрежи. Ще ви дам два примера. В момента те се изграждат. Това е интелигентната система Готланд, където се интегрира вятърна енергия в преносната мрежа. Интелигентната мрежа е глобално понятие, но то има регионални измерения. Предизвикателствата са различни в различни части на света, различни региони. Необходими са отделни специфични планове за действие да се премахнат юридическите и регулаторни пречки и са необходими стимули за операторите на преносните, на разпределителните системи и потребителите. На европейско ниво е необходима е необходимо да се изгради преносна мрежа, в, за да се обезпечи европейския пазар. Производителите трябва да са част от този процес. Също така е необходима, необходимо да поставим под въпрос европейската рамка. Необходимо е да има последващ процес след местните инициативи. Интелигентните мрежи както споменах, и използва възможността да се е, развиват е, нови стопански дейности, трябва да намерим нови механизми за новаторство. Създаването и финансовата подкрепа за това новаторство е много важна задача, за, която заслужава да получи финансиране научната връзка с тези дейности може да се установи чрез съответните програми. Интелигентните, интелигентните мрежи създават възможности, които са очевидни за европейските фирми. Ние в Европа сме в състояние да се възползваме от тези възможности. Благодаря ви. Много благодаря. Давам думата сега на доктор Екър Тройстър. Е, главен инженер и консултант по въпросите на вятърните турбини. Заповядайте, имате думата. Yeah, Много благодаря за а, е, а, е, това, че ме представихте. Работим предимно с а, мрежи, и с възобновяеми източници, не само с ветрени генератори. Въпроси въпрос ли имате? Не, не. Председателя обяснява, че такива са правилата за искане на думата за участие в дискусията след това. А, искам да ви а, представя а, перспективата, която сме разработили по поръчка на Greenpeace за 2300-2050 година. А, причината за това е, че Greenpeace е разработил а, енергиен революционен сценарий, те така го а, нарекоха, а, е, и тази, този сценарий обаче не беше взел предвид съществуващата мрежа. Затова тази задача беше прехвърлена е, върху нас. Ето виждате иллюстрацията. Е, ние подходихме последния начин. Първо проверихме каква е сигурността на доставките разглеждайки климатичната ситуация през а, е, е, изминалите години а, е, и се опитахме да видим как могат да бъдат интегрирани възобновяемите енергийни източници. А, амбицията ни беше до 2300 година да имаме дял над 60 до 70% дял на възобновяемата енергия да се, и да не се използва ядрена енергия до този момент в в Европа и да се намали силно производството на електроенергия от въглища. Зададохме се въпроса това е ли изобщо възможно и проведохме изследването. Ако поставим приоритетите само на възобновяемите енергийни източници, им се отдаде приоритет в самите мрежи, в трансграничните е, мрежи, може да се постигне голяма част от тази цел, без да се доизграждат самите мрежи. Друг въпрос, който искам да засегна е това какво може да се постигне чрез изграждане на мрежите и чрез изграждане на съоръжения за съхранение от друга страна. С изграждането и разширяването на мрежата може да се постигне много, може да се включат в тази мрежа голяма част от възобновяемата енергия, която е произведе изграждането на съоръжение за съхранение. Това е по-малко подходящо е, за подобряване на сигурността на доставките, е, тъй като ако се окаже, че някои е, инсталации спрат да произвеждат енергия, примерно в Северно море, това не може да се компенсира от съоръженията за съхранение недостатъка на разширяването на мрежите, че те се нуждаят от доста дълго време за планиране им. Мрежата, която сме а, замислили за 2300 година, показва, че трябва да се подобри и да се оптимизира, доколкото е възможно. А, възосновата, разбира се, на сега вече сега съществуващата инфраструктура. Виждате, че трябва да се изградят връзки към Централна и Източна Европа, да се изградят и връзки в региона на Северно море през 2030 година ще ни е необходима мрежа от около 100 000 км, инвестицията 70 милиарда евро. Така изглежда една супер мрежа до 2030 година, която а, има една ос между севера и юга и една мрежа в Северно море инвестициите от 2030 година не са кой знае колко високи, а до 2050 година можем да кажем, че е, е възможно да се премине на 100% на възобновяема енергия, но е, инвестициите, които ще са необходими за това, са значителни и трябва да се подходи и от други страни към решаването на този проблем. Например, трябва да се пести енергия. Преминавам към изводите. Трябва да се постави приоритет върху възобновяемата енергия в цяла Европа трябва да засилим усилията си за економия на електроенергия. Всеки киловатт час, който е економисан, спестен, не трябва да се произвежда, не трябва и да се транспортира. Трябва да се построят, освен това, нови електропроводи освен това, трябва да се оптимизира използването на сега съществуващата инфраструктурата. Интелигентните мрежи, както чухме преди малко, ще играят също важна роля. Просто няма начин това да се направи толкова бързо, колкото ни е необходимо е, говорихме вече и за супермрежата, за електромагистралите. Те също ще са ни необходими, за да можем да е, разпределим е, произведената енергия на територията на Европейския съюз до 2300 година можем да осъществим прехода към една система, която е базирана предимно на възобновяема енергия и газ. За целта са ни необходими е, гъвкави съоръжения за производство, които да могат да комбинират газ и възобновяема енергия. Е, делът е, на газа като източник на енергия няма да нарасне кой знае колко в сравнение с е, днешния момент. Необходимо е данните за европейските мрежи да, да бъдат публични, за да могат да се правят подобни проучвания, каквото направихме ние. Е, проучването може да намерите на нашия сайт и сега съм на разположение за въпроси. Благодаря на вас, е, казва председателя. Е, много се радвам, като виждам колко прецизно спазвате времето. Ще имаме време и за дебат. Сега давам думата на а, господин Владимир Тошовски, а, председател на ЧЕПС. Имате думата. е, пан, е. Благодаря. Дами и господа, за мен е огромна чест да Мога да говоря днес пред вас. Аз съм Владимир Тушовски, председател на управителния съвет на оператора на чешката преносна система. Енергетиката има дълги традиции, тя винаги се е развила като единна система. Основната цел е да се осигурява енергия на всички, които имат нужда от нея да се предоставя електроенергия в достатъчно количество и качество всеки ден, всяка, всеки месец, всяка година. През последните 10 години бяха публикувани много документи по този въпрос. Понякога в тези документи можем ни е трудно а, да установим а, дали може да се достави електроенергия а, на всички като цел. Ние не намираме тази цел. Сигурността на доставките се обсъжда доста по-често. Поставят се различни цели за производство на електроенергия от възобновяеми енергоисточници или при ниски емисии на СО2. Основната ни цел е да гарантираме висококачествени доставки на електроенергия, но за сега не сме успели да постигнем тази основна цел, въпреки че не сме се отказали от нея. Сектора на електроенергията трябва да действа като единно цяло. Трудно е да се съхранява енергия, затова всяка секунда трябва да има баланс между търсенето и предлагането. Това означава, че Търсенето определя колко електроенергия ще се генерира. Това е основен принцип на производството на електроенергия. Когато говорим за възобновяеми енергоисточници, не търсенето е това, което определя генерираната енергия, а наличието на ресурсите, дали има слънце или пък дали духа вятър. Всички е, вие, несъмнено, сте а, посещавали много електроцентрали, но питали ли сте някога хората какви електроцентрали предпочитат? Аз мога да ви дам няколко примери. Например, защо не слънчеви централи, защото а, по този начин може да се а, постигне производство на електроенергия при опазване на околната среда. Същото може да се постигне и чрез а, вятърни централи или пък чрез производство на хидроенергия, но има различни съображения, които са против един или един друг вид енергия. Ако разчитаме само на слънцето, няма да осигурим достатъчно енергия. Не мога тук да навляза в по-големи подробности, защото това е технически въпрос. Мога да говоря за различните възможности, но тук не се намираме в университет. Има специалисти, които се занимават с тези технически въпроси. Основното ни предизвикателство е да гарантираме качеството на доставките. Нека сега да погледнем а, електропреносните мрежи. Когато питате хората а, за доставката на енергия, те казват, а, а, че а, електропреносните а, мрежи не са много привлекателни, а, те представляват риск за здравето. Понякога са съгласни да има такива електропроводи, но не в близост до домовете им. Разговарял съм и с а, други а, оператори на преносни системи, които се натъкват на сходни проблеми. Всички обаче, от друга страна, искат да имат достъп до електроенергия винаги. А, специалистите трябва да разрешат а, този проблем. А, и трябва да се гарантира доставка на енергия на всички, които имат нужда от нея. Политиката на Европейския съюз и на държавите членки трябва да има за основна цел гарантирането на достатъчно електроенергия за всички, които се нуждаят от нея 24 часа на ден, 365 дни в годината, както казах и по-рано. Бих искал да предложа нова стратегическа цел да подготвим електропреносната система на Европейския съюз да постигне амбициозната цел от 70% възобновяеми енергоисточници. Само когато преносните системи се подготвят за използването на възобновяеми енергоисточници, ще можем да постигнем целите, които сме си поставили. Сегашните системи обаче не са готови да поемат произвежданата енергия от възобновяеми енергоисточници. Ние не можем да се освободим от сегашните ни преносни системи, трябва да ги модернизираме. Имайте предвид, че е необходимо също да се опростят процедурите, да се ускорят системите за издаване на разрешителни. Обикновено са необходими до 10 години, за да се получи подобно разрешение – Ако не направим никакви промени, може да се стигне до спиране на електроснабдяването в Европа. Благодаря много, господин Тошовски. Следващият оратор е госпожа Андрея Черликова, старши съветник по въпросите на инвестициите и прозрачността в Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. Заповядайте. Добър ден, дами и господа, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за това, че дадахте възможност на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи да представят своето становище тази организация представен, е подкрепена чрез третия енергиен пакет. Организацията участва активно в анализиране на е, енергийните инфраструктурни потребности. ЕНСОК в момента представлява 33 оператора на газопреносни системи от 22 страни. Преди да навляза в значението на ЕНСОК за разработването на енергийните инфраструктурни приоритети, ще се занимая с въпросите, включени в неодавнашното съобщение на Комисията им за инфраструктурни приоритети. Що се отнася до потребностите за бъдеще, основната цел е да създаде да създадат адекватни, интегрирани и надежни мрежи, Изключително важно е да се постигне общо разбиране на съдържанието на понятието адекватност. Ние смятаме, че адекватността се определя предимно от пазара. Независимо от това, приемаме, че е възможно да се възприемат и някои съображения, свързани с сигурността на доставките, които изискват политически решения. Тези политически решения обаче винаги трябва да отчитат реалистичния потенциал а, за доставки и конкурентоспособността на газа. Освен това, когато говорим за подкрепата на подобни тенденции а, чрез а, реализация на проекти от европейски интерес, ние не бива да допускаме дискриминация между конкурентни проекти. Не на последно място, адекватност означава и устойчивост за регулираните системни оператори във връзка с дългосрочното финансиране и регулиране, което не винаги се получава на практика. С това стигам до ролята на, национал, на регулирането на национално ниво. Не е възможно да се постигне адекватните интегрирани мрежи без националното регулиране да отразява европейското виждане. Това въжи предимно за определенето на тарифите и националните а, е, правила за регулиране на естествените монополи. Много е важно принципите, изложени в третия енергиен пакет, е, да бъдат изпълнени на практика. На една конференция миналата седмица трима представители на три различни регулаторни органа не успяха да кажат какви стимули ще предвидят за изпълнение на третия енергиен пакет и заложните в него ангажименти. Що се отнася до дългосрочното регулиране на инфраструктурата, трябва да се вземе под внимание и новата среда, която ще бъде изградена чрез новите мрежови кодекси, както и рамковите насоки. Новите правила ще имат сериозно влияние върху типа инфраструктура, която ще се изгражда. Така че регулирането на национално ниво има ключово значение за реализацията на интегрираната газова мрежа, е, тъй като ще обезпечи е, изпълнението на е, дългосрочната, дългосрочните енергийни цели. В комисията се споменават така наречените Network Development Facilitators. Ще кажа няколко думи за становището на мрежата на операторите на газопреносни системи. Европейската комисия много държи на регионалното сътрудничество и ние е, разбираме съображенията. Е, моят е, опит ме кара да смятам, че задължителното сътрудничество не винаги води до очакваните резултати без ясно виждане за целите и общите ползи за всички заинтересовани лица, участващи в процеса. Защото ползите могат да се възприемат по различен начин от различните заинтересовани лица. Ето защо е задължително ролята и отговорностите на всички заинтересовани лица да бъде ясно установена и да има прозрачност на целия процес. Що се отнася до рационализацията на разрешителните процедури, много е важно всяко ново законодателно предложение да не създава а, в, нещо като втора класа инфраструктурни проекти защото един по-малважен проект от национален мащаб може да така да се каже, да се възползва от онези възможности, които предлага един голям проект. И ако този проект бъде третиран по различен начин, той може да се забави и ползите може да не се реализират. Това въжи и за по-малките конкуриращи се проекти. Понякога има альтернативи на големите алтер... Е, инфраструктурни проекти, които привличат вниманието. Друг инструмент, който се споменава като добра възможност за постигане на напредък е инструмента за разпределение на разходите. Общо взето може да се каже, че има разлика между електроенергията и газа. Много по-важно обаче е да се изпълнят на практика механизмите за стимулиране, които споменах преди малко. Ние смятаме, че ако те бъдат реализирани както трябва, необходимостта от специален инструмент за разпределение на разходите е, на европейско ниво може да не бъде толкова голямо по-конкретно в газовия сектор. Що се отнася до новаторските инструменти за финансиране, ние в ЕНЦОК приветстваме тази инициатива. Ние смятаме, че е необходим анализ на дългосрочното въздействие върху разработването на инфраструктурата. Трябва да бъде ясно какво ще се промени за регулираните и нерегулираните субекти и регулираните оператори не бива да бъдат санкционирани, когато прилагат инструменти за, новаторски инструменти за финансиране. И може би ние не бива да бързаме да дефинираме тези инструменти, защото ако съществуват механизми за стимулиране, потребността за новаторски инструменти за финансиране може да се възприеме по различен начин. Нямам много, не ми става много време, нека да ви кажа какво прави Endsock, за да изпрати сигнали на пазара относно необходимата инфраструктура. Ние представихме 10 годишния план за развитие на мрежата. Това е план, който обхваща следващите 10 години и от е, четвъртък ние ще започнем процес на консултации. Анализът, е, това е анализ на европейската газова инфраструктура. Там се оценява устойчивостта на мрежата в, е, според различни сценарии. Ако проявявате интерес, ние може, можете да намерите доклада на нашия вебсайт или пък да участвате в семинара, който ще се проведе в четвърта. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Последен в първия панел ще говори е, Жан Чадам е, от е, Пауша. Благодаря. Добър ден. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за поканата и за възможността да представя гледната точка на индустрията. Аз съм представител на Gas System, полският оператор, който е напълно независим. Имам кратко представене на английски, но за да използвам съвършената техника, с която разполагате, ще мина на полски език. Бих искал да говоря за една определена идея в Централна Европа. Ако погледнете този слайд, ще видите, че по отношение на газа източниците на доставки вървят от изток на запад, което създава затруднения и се ограничава диверсификацията в, снабдяването. През последните години имаше няколко случаи на прекъсване на доставките и възникване на кризи през 2009 и 2008 и 2010 година. Четирите страни Полша, Чехия, Словакия и Унгария потребяват половината от това, което потребява Германия и много по-малко от трите страни на Бенелюкс. Това говори за ограничеността на този източник на доставки, което е свързано с, повишено потребление на въглища, тъй като няма достатъчна инфраструктура, наследство от предишни периоди. Ето защо за нас е необходимо да създадем условия за разширяване на газовия пазар. Ние сме наясно, че такъв потенциал съществува. Сега, ако погледнем основните фактори за развитие в Централна Европа, те са тясно свързани с това, което е записано в политиката на Европейския съюз. На първо място политиката за климата, която предвижда намаляване на емисиите на СО2, намаляване на, вси... на емисиите особено в Централна и Източна Европа и изграждането на нови централи, работещи на газ и разбира се всичко свързано с сигурността на доставки. На четвърто място политиката на Европейския съюз за подкрепа на всички проекти, които ще доведат до разширяване на пазара както и междусистемните връзки в Балтийския регион. Какъв е отговорът на националният оператор? Това е записано и в общностната политика. Ние положихме огромни усилия през последните две години, за да променим изцяло картата на газовата инфраструктура в Полша и Централна Европа. Т.е. работи се по два големи проекта за диверсификация. Първият много близо до границата с Германия. Това е терминал на втечнен природен газ. Проектът предстои да започне една част от съоръженията ще са под земята, други на земята. Освен това, ние сме в момента на етап на планиране. Друг проект, наречен на Baltic Pipe, изграждане на коридор, свързващ севера и юга, той ще свързва скандинавските страни с цяла Европа посредством газопровод по дъното на Балтийско море. Тази година ще изградим две междусистемни връзки с съседите. Първо с Чешката република. Е, проектът е, ще тръгне през септември. На второ място с е, Германия с капацитет от 1,5 5 милиарда кубически метра. Също така се работи и по намаляване на всички тесни места, така да се каже, в източна Европа. Ние искаме да свържем полския пазар с Словашкия и е, Литва, сключени с поразумения с, между нас в момента осъществяваме предпроектните проучвания и след това ще бъдат взети съответните инвестиционни решения. Тези инвестиции в газовата инфраструктура в Европа а, са, ще ще про- променят пазара, тъй като всичко, което правим, отчита интересите на нашите партньори, съседи. Най-големият проект за диверсификация и терминалът за втечнен природен газ ще бъде на предоставено разположение по много прозрачен начин на всички наши партньори. Това може да бъде много добро а, решение по отношение на междусистемните връзки а, в Балтийския регион. И като премахнем тесните места в системата, ще изградим и една ще изградим и един коридор север-юг. Разбира се, не става дума за изграждане на нов газопровод, а разширяване на съществуващата система. Също така ще изградим интегрирана система на европейско ниво. Разбира се, в бъдеще това ще създаде и нови възможности, като, например, изграждането в бъдеще Надяваме се на, на газопровода, на, на провода на Буко и ще и конкуренцията ще доведе до намаляване на цените на газа, тъй като това е единствения начин да се осигурят най-изгодни цени за всички потребители. Има и друга възможност в бъдеще, като например въпросът шистовия газ. Ние работим и по този проект с други предприятия, тъй като разполагаме с много малко време. Очевидно е, че можем да говорим много, но ще премина към заключенията, които са особено важни от гледна точка на решенията. И както за Европейската комисия, така и за парламента трябва да забравим в бъдеще намаляването и ограничаването на доставките. Трябва да премахнем всичките проблеми в енергийните системи. Газът трябва да поевтине и да, изпол... да оползотворим целия наличен потенциал, да се, из... да се изгради благоприятен инвестиционен климат, защото в крайна сметка инвестициите струват доста скъпо в по-дългосрочен план ползата за економиката ще бъде много голяма. На второ място можем да говорим за различни стимули. Не мога да... Сега нямам време да навлизам в подробности, но също така трябва да се замислим и за подкрепа за проекти, които не са проекти от чисто търговски характер. В крайна сметка пазарът трябва да взима решение за тях, но имам предвид проекти, които са насочени към свързване, интегриране на различните системи. проекти, които може да не изглеждат достатъчно финансово обосновани, но заедно с това са важни можем да предвидим и нефинансови механизми, насочени към оценка на ползите и разходите за различните страни. Разбира се, трябва да се опрости регламентацията. Всички знаем, че Подготовката и работата по проектите изисква много време и усилия. Разчитаме на нашите терминали за втечнен природен газ. Аз вече говорих за тях. Надяваме се тези, разчитаме тези терминали да се превърнат във важен източник на диверсификация и като източник на сигурност на доставките. Нямам повече време, само ще кажа, че в продължение на дълги години в Източна Европа имахме една мечта да изградим сигурен пазар на ефтин газ, който ни дава възможност да развиваме економиките си. Това това, което представих е само един пример, който да ни даде възможност да изпълним своята мечта. Разчитаме на вашата подкрепа за добри идеи, за съответната нормативна подкрепа. При наличието на е, тези условия можем да изпълним е, всички тези цели. Сега преминаваме направо към втория панел. Дискусията ще бъде обща за всички доклади. В втората част ще се занимаваме повече с въпроса на техническото осъществяване, финансовото осъществяване, изобщо с практическата страна на въпроса. Поканили сме няколко експерта. Много добра ни се получава за сега. Ще поканя първо господин Кендлер, от Амприон е, транспортна мрежа. Благодаря, че ми давате възможност да представя гледната точка. Аз отговарям за управлението на активи, дизайна в дългосрочен план на мрежата, също и процедурите за издаване на разрешителни. Амприон е, има проекти за няколко е, хиляди километра електропроводи. Искам да се спра първо на разрешителните процедури, какви са някои от практическите ни проблеми и решенията, които предлагаме. Първо, процедурата за разрешаване варира в голяма степен в Европа. Законодателната рамка обаче е твърде сходна оценката на въздействието върху околната среда е почти еднаква за всички страни, но прилагането е доста по-различно в отделните страни. Искам да ви приведа един кратък пример, за да може да направим междусистемна връзка по границата между Германия и Холандия. Разрешението в Холандия се осъществява чак накрая, докато в Германия се започва с него. Затова е трудно да се реализира на практика. Няма взаимна връзка между ам, процедурите в различните държави, затова има забавене на проектите. И ние предлагаме на първо място хармонизиране на разрешителните процедури, особено когато говорим за междусистемни връзки. Европейския съюз трябва да отдава приоритетно значение на коридорите, по които се реализират проектите. Сега е малко трудно да се намери земя, която да не е защитена по някакъв начин. Затова ние трябва да имаме разрешение да строим и в зони, които са защитени, стига да се изпълняват изискванията за опазване на околната среда. Така ще се ускори процеса. Процедурите за разрешение трябва твърде дълго. Няколко предложения, какво може да се направи. Да има една процедура от една стъпка с ясни срокове. Сега в доста от държавите има няколко етапа, през които трябва да се премине, за да се получи разрешение. Ние трябва да ускорим осъвременяването на преносните системи и ако искаме това да стане, трябва да опростим процедурите за разрешение, там където съществуват вече коридори, енергийни коридори да използваме тези коридори, които вече са разрешени, за да можем да усъвременим и увеличим капацитета на системите. Важна тема също е да отчитаме и изискванията за опазване на здравето по отношение на електромагнитните полета. От 1999 година има препоръки на Европейския съюз, които са потвърдени. Ограниченият трябва да бъдат поставени, да бъдат потвърдени. Ние искаме нашите електропреносни системи да преминат към ниско въглероден режим. Тези електропроводи обаче се изграждат по места и хората често възразяват затова е необходимо да се обърне внимание на местните проблеми, на интересите на местните жители. Тук става дума за комуникация. Това, което излиза от конкретните проекти е, че хората реагират за пръв път, когато вече електропровода е изграден в близост до дома им, а това е вече твърде а, късно. Ние трябва да имаме общи кампании в Европейския съюз и държавите членки с подкрепата на Европейската комисия, Европейския парламент, националните правителства, щатските правителства, националните политици. Всички трябва да работят заедно и ако не работят в една посока, няма да се стигне до решения. Националните коридори трябва да бъдат представени от националните правителства. Не само от политическа гледна точка, трябва да се направи много работа, предстои да се свърши и от операторите, за да може да се гарантира прозрачност, да получим положителна обратна връзка. Това е ключ към успеха при изграждането и одобряването на нови електропроводи. Това са нашите предложения за разрешителната процедура. Сега искам да премина към въпроса за финансирането. Енергийните целите в енергийната политика е интегрирането на възобновяемите енергоисточници в пазара на електроенергия, това може да се постигне при разумни цени и при надежност на системата. Необходимо е обаче да има и надежно финансиране. Но операторите а, трябва също а, да преценяват а, своите клиенти, а, инвестициите, разходите си. Инвестициите, както беше казано а, в предишните представения са доста недостатъчни. Има непрекъснато повишаване на търсенето на магистрални електропроводи. Това изисква страшно много средства. От друга страна, капиталът е доста гъвкав. Инвеститорите с собствен капитал действат в международен план ние за това трябва да гарантираме конкурентоспособност на възвръщаемостта им и добри инвестиционни схеми. Ние сме регулиран бизнес и регулаторът е най-големият ни шанс и най-големият ни риск същевременно. Трябва да отчитаме този факт. И в обобщение по въпроса за финансирането, ние се нуждаем от а, подходяща възвръщаемост за капиталовите пазари. Има една добра идея. Освен на подходящите възвръщаемост, трябва да се отчита и регулаторната рамка. Искам да дам един пример. Беше споменато, че за да се реализира един енергиен проект, са необходими 10 години. Нашият опит показва, че това е възможно за 6 години, ако всички го желаят. Когато започнем един проект сега, ние няма да сме го изпълнили до 2020. Не знаем как, какъв ще бъде сценария до тогава, така че имаме дългосрочен риск. Ако нямаме една стабилна рамка и ние тогава сме изправени пред риска властите да кажат, не, вашия проект не е ефикасен, няма да инвестираме в него. Така че ни е необходим стабилен инвестиционен климат. И достатъчна възвръщаемост. Така само ще привлечем инвестиции за да се гарантира капитал за проектите. Според нас е необходимо да има устойчива рамка, една добра регулаторна рамка и добра възвръщаемост. Сега нека да обобщя казаното до тук е на базата на практическия ни опит. Ние се нуждаем от добра възвръщаемост, за да привличаме инвеститори. Нуждаем се от стабилна регулаторна рамка. Основният проблем е разширяването на мрежата. Това може да стане само когато получим пълната подкрепа на всички нива, от Европейската комисия до местните политически органи. Много полезно ще бъде да се облегчи процедурата за издаване на разрешения при съществуващите коридори. Освен това да се ускори процеса на издаване на лицензи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин Кендлер. Е, следва е, Елой Колум професор е, по административно право, университета в Сарагоса, Испания. Заповядайте, имате думата. Muchas gracias, señor presidente, estimados miembros de la comisión. Благодаря много, господин председател. Аз първо искам да благодаря за е, поканата. И да кажа няколко думи за разрешителните за мрежа от енергийната инфраструктура. Знам, че има а, редица процедури за издаване на разрешителни за такива мрежи. Първо ще кажа каква е целта на тези процедури. Второ ще говоря за структурата на процедурите. И трето ще говоря за обещатението, които евентуално трябва да бъдат платени на лицата, които не са директни ползватели на тези инфраструктури. Преди да премина към първата част от моето изложение, ще кажа, че съществуват редица политически мерки, които представляват основа за планирането на трансевропейските енергийни мрежи и са солидна основа, на която стъпват мерките за осъществяване на вече планираните проекти. Това става напълно ясно от съобщението на комисията относно приоритетните инфраструктури. Първо трябва да се е, провери до каква степен този законодателен пакет от 2002 година е достатъчен и до каква степен трябва да се измени и допълни. Преминавам към първата част от моето изложение и ще започна с лицата, които участват в лицензионната процедура и с нейните цели. Първо трябва да бъде ясно определена целта. Тоест, целта за създаването на европейските транспортни енергийни мрежи трябва да бъдат приложени редица критерии, които ще е, ни позволят е, да решим кои части от сега съществуващите мрежи ще станат е, част от трансевропейските. Това е целта на лицензионната процедура това може само в много недостатъчна степен да се осъществи на национално равнище. Необходима е намесата на европейското равнище, когато става дума за такива инфраструктурни мерки. Член 5 от договора е, налага принципа на субсидиарност. Е, след който следват редица регламенти на съвета, които уреждат този вид мрежи. Европейския характер на процедурата ни помага да решим кои обекти ще участват. Обекти, които се съдържат и в пакета от 2009 година. европейските администратори на мрежи, също така и някои национални е, играчи участват в процедурата. Това трябва да се. И всичко това трябва да се случи в координация между различните участници. След като знаем каква е целта и кой участва в процедурата, стигаме до втората част, до структурата на лицензионната процедура. Тази структура трябва да бъде ясна и прозрачна и да спазва принципа на субсидиарност. Лицензионната процедура трябва да бъде структурирана на два етапа. Първо на европейско равнище, където се определят различните проекти се определя с трансевропейската инфраструктура, която ще бъде необходима за енергийното планиране и за създаването на европейски енергийни мрежи. И втора фаза децентрализирана където става дума за осъществяването на отделните проекти. А, и тук е необходимо да се координират действията между европейските и националните участващи. след една първа фаза на консултации, в която са включени всички участници е, участва и е, агенцията АЦЕРН. Е, след е, Консултациите се осъществява планиране в координация с отделните държави. Целта на тази първа фаза е ясна. По различни критерии се определят кои проекти ще участват за изграждането на трансевропейска енергийна мрежа, така че тя да бъде една цялост. тук може би възниква необходимостта от това да се доразвие процедурата, за да се координират по-добре действията между наци... Е, участниците на национално и участниците на европейско равнище и то така, че да се избегне забавянето на сроковата процедурата от 2009 година предвижда ам, държавите а, е, отделните държави да бъдат компетентни за провеждането тази процедура. На местата на европейските участници е предвидена на един по-късен етап, ако възникнат трудности и пречки пред осъществяването на проектите. Според мен е, трябва да се обмисли възможността дали тази координация да не се заложи от самото начало в лицензионния режим и пъта по-точно във втората му фаза. където става дума за координираното осъществяване на проекта. Значи, намираме се в втората фаза. Имаме участници от различните държави. Тук трябва да се направи така, че отделните държави действително ефективно да изградят онази част от инфраструктурата, за която отговарят и децентрализирано да проведат оценка на въздействието върху околната среда, която да бъде прията на европейско равнище. трябва да се е, Разбира се, тази оценка трябва да се направи възоснова на европейските разпоредби. Трябва да се е, вземат е, предвид плановете за устройство на територията на съответната държава. Трябва да има едно звено, което да отговаря за контактите между различните участници и за координацията между тях. Координирането на участващите още от самото начало ще ни позволи на един много ранен етап да установим какви биха могли да бъдат пречките и къде би могло да се появи забавене. Лицензионните процедури трябва да бъдат ускорени, което означава, че лицензионните процедури на национално равнище трябва да се приведат в съответствие с други процедури, то с редица други процедури, например, с а, процедурата за използване на обществени площи и други подобни национални разпоредби. Преминавам към третата част на моето изложение за обещетенията може би ще си кажете, че този проблем е второстепенно значение, но обикновено ние се сблъскваме с съпротивата на обществеността, на населението и то на тези негови групи, които не са пряко свързани с осъществяването на проекта. На тези групи трябва да бъдат изплатени обещетени в рамките на разумното. Приключвам след малко. Този аспект на обещетенията трябва да бъде предвиден още на етапа на планирането на трансевропейските мрежи. Благодаря за вниманието. Сега ще дам думата на господин Франсуа Трево от Европейската инвестиционна банка. Заповядайте. It's not so big problem. It's your turn. Okay, thank you very much. Uh... Благодаря. Европейската инвестиционна банка, институцията на Европейския съюз, която предоставя дългосрочни заеми. Мисията е да насърчава политическите цели на Европейския съюз чрез финансиране на проектите. Енергетиката се превърна в приоритетна цел за финансиране през 2006 година с акцент върху четири области – енергийна ефективност, възобновяема енергетика, научно-развойна дейност в областта на енергетиката, диверсификация и сигурност на доставките в това число трансевропейските мрежи. Днес ще се съсредоточа върху финансирането на енергийните мрежи, т.е електропреносните електроразпределителни мрежи, газоразпределени, в това число терминали за втечнен природен газ. За периода 2007-2010 година кредитите от Европейската инвестиционна банка се повишиха значително от 2,5 милиарда през 2007 година до 6,2 милиарда през 2010 година. Това е половината от кредитния портфейл. Акумулативното финансиране на енергийните мрежи възлиза на 18,2 милиарда за обезпечаване на инвестиции, възлизащи на стойност 56 милиарда в 23 държави членки, в това число трансевропейски а, мрежи. Общата инвестиция възлиза на 56 милиарда евро. Следва да се отбележи, че Европейският план за възстановяване – който предвиди 4,5 милиарда на определен брой приоритетни проекти. Успя да ускори изпълнението на тези проекти. Миналата година банката одобри 1,5 милиарда евро кредити в подкрепа на 10 проекта. Тук влизат отдавна чака, очакваните междусистемни връзки между Испания и Франция, Ирландия и Уелс, Естония и Финландия. И Малта и Италия. Също така проект за втечнен природен газ в а, Полша. Европейската инвестиционна банка осигурява добавена стойност. Е, тя дава своя принос за изпълнение на политическите цели на Европейския съюз. Финансови, финансовата и нефинансова, е, кредитите имат финансова и нефинансова полза на всеки проект се прави оценка, за да се види дали съответства на целите на Европейския съюз, да се оцени неговата жизнеспособност по отношение на три основни цели – економическа, екологична и техническа и финансова. Що се отнася до третия стълб, повечето от кредитите за енергийната мрежа през последните 4 години бе, беше под формата на дългосрочни е, заеми за оператори на преносни разпределителни мрежи на национално и регионално ниво. банката успя да мобилизира средства при добри условия и да предостави тези предимства на своите клиенти с малка, с незначителна норма на печалба, така че да покрие административните разходи. Също така се финансира терминал за втечнен природен газ. Сега да преминем към бъдещите инвестиционни потребности. Европейската комисия смята, че за да се изпълнят енергийните и климатични цели до 2020 година, ще са необходими 60 милиарда евро годишно три четвърти за електроенергията и, една четвърт за, газоват, за, за газовия сектор. Електро, електропроизводствения сектор трябва да се интегрират и възобнови бъ, съоръженията а, с оглед на а, увеличаващото се увеличаващото производство на възобновяеми източници. По отношение на природния газ, усилията са насочени към диверсификация и сигурност на доставките. Предвиждат се нови маршрути за газоснабдяване, подземно съхранение и интегриране на газовите мрежи. Е, три основни пречки могат да забавят инвестициите на първо място продължителните разрешителни процеси, регулаторни въпроси, подкрепа за или по-скоро постепени инвестиции и поддръжка на активите, но те не са винаги добре замислени. И последният въпрос е, е свързан с това, че в резултат на финансовата криза достъпа до дългосрочно финансиране е затруднен. Няколко наблюдения за разрешителните процедури. Опитът ни през последните години сочи, че въпреки, че разрешени, разрешителните процедури забавят проектите. Има и известен напредък. Някои държави членки промениха законодателството, за да рационализират процедурата. Стратегическата екологична оценка – е, е ефективен инструмент, за, който спомага да се улесни приемането на новата инфраструктура на национално и регионално ниво повечето оператори на преносна система е, са по-мотивирани да работят в областта на екологичните и социални въпроси. В заключение, необходимо е да се ускори да се ускорят инвестициите в енергийната мрежа. Що се отнася до финансирането, Европейската инвестиционна банка ще продължи да осигурява условия за подкрепа на приоритетните инвестиционни проекти, свързани с операторите на електропреносни разпределителни мрежи под формата на дългосрочни кредити и в съответствие с изискванията като допълнение ще се прилагат и по-новаторски инструменти, разработени заедно с Европейската комисия на първо място инициативата за проектни облигации идея, която беше представена през комисария Рен през февруари. Идеята е да се привлекат финансови средства и проектните облигации да се издават от проектни фирми. Също така можем да споменем фонда Маргарита, който стартира миналата година. Целта е да осигури финансиране за дялово участие в приоритетни инфраструктурни проекти и накрая финансов инструмент за разпределение на риска, който обезпечава новаторски проекти в областта на електропроизводството и съхранението. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Това беше ужасно много информация. Нека да благодарим на всички експерти, които бяха толкова прецизни и толкова кратки. Сега ще дам възможност на колегите да зададат въпроси. Има 10 души, записали се да се изкажат. С това затваряме списъка за участие. Ще ви помоля всеки от вас, който задава въпрос, да си спестят благодарностите. Аз благодарих от името на всички. А, концентрирайте се върху това да зададете само въпросите, за да спестим време, защото ми се иска а, експертите да имат възможност и да ви отговорят ще ви помоля да се опитате да си зададете въпросите в рамките на минута-две. Това не е, е много лесно. Е, първо давам думата на госпожа Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Понеже съм първа, ще благодаря на всички участници в панела заедно, за да не го правят останалите след мен. Въпросът ми е към докладчика, към е, господин е, Господин е, Кастадиус, е, Елфстадиус, е, говори за интелигентните мрежи. Идеята за интелигентните мрежи върви успоредно с а, приоритетите но когато говорим за инфраструктура и приоритети, не се мисли достатъчно за интелигентните мрежи. Не, не го правим достатъчно. Правим го много по-малко от комисията. И в тази връзка имам следния въпрос. гледна точка на разработката на пилотни проекти с подходящата големина, когато се разработват интелигентни мрежи, трябва да бъде оценена, да бъде съотношението между цена и разходи, защото знаем, че интелигентните мрежи изискват високи разходи. Някой трябва да го направи. За възобновяемите енергии, за да може да има интелигентно потребление на енергията. Електромобили за целта са необходими интелигентни мрежи. Съединените щати вече са доста по-напред. Там съществуват достатъчен брой големи проекти под формата на пилотни проекти. Ситуацията в Европа е тежка, защото тези мрежи се нуждаят от съответните инвестиции и за разработката на интелигентни мрежи липсва подкрепата на обществения сектор. Искам да попитам на каква фаза, на какво ниво се намираме, докъде сме стигнали при извършването на такава е, оценка на разходите и ползите. Колегата Вебер. Въпросът е адресиран към господин Тростер, който говори за възобновяеми енергии. Европа възлага огромни надежди на възобновяемата енергетика, за да се постигнат целите на Европа 2020 и освен това става дума за сектор, в който има потенциал за създаване много работни места. Но Европа е отворено економическо пространство, някои казват твърде отворено и, и тук има сериозна конкуренция с Азия, по-конкретно Китай, която е определила 38% от плана си за възстановяване за зелени енергии, фотоволтаич, фотоволтайка и така нататък. Т.е. всички форми на дъмпинг, в това число финансов дъмпинг, капиталите, които финансират всичко това, субсидиите са огромни и износът е субсидиран, което вреди на конкуренцията и пречи на европейските предприятия. Много от тях изчезват. И моят въпрос е какво можем да направим, за да защитим а, тази, тези предприятия на бъдещето в името на бъдещето. Е, госпожа Ван Бремт, имате думата. Аз се бях скрила зад моя германски колега. Случва се от време на време. Съвсем накратко, господин председател. А, имаше много интересни оратори, те разказаха интересни неща, но нещо ми липсваше. Липсваше ми елемента на спешност при изграждане на инфраструктурата. Япония и изтока ни показват колко зависими сме от енергията и колко несигурни са, нашите, са, са начините по които произвеждаме енергията. Аз мисля, че е, е, интелигентните мрежи и супрамрежите са основен приоритет и трябва да бъдат изградени през следващите години. В тази връзка имам няколко въпроса. Първо става дума за интелигентните мрежи, е, дадохме някои обещания в тази връзка. Малко ми липсва актуалния поглед върху нещата. Как изглеждат нещата към настоящия момент? Къде са пречките е, пред изграждането на тези мрежи? Те на регионално, на локално ниво ли трябва да се търсят или и на европейско? И е, реакция на това, което каза господин Тройстър във връзка с възобновяемите енергии. Без енергийна инфраструктура, без адаптиране на енергийната инфраструктура, е, няма да можем да превърнем възобновяемите енергии в приоритет. Може и да ни кажете къде са пречките, защо не сме поставили приоритет на съществуващите мрежи, какви пречки съществуват и какво трябва да направи Европа в краткосрочен план. Господин Бразина. Благодаря, господин председател. Когато е, изготвихме нашите приоритети относно възобновяемите енергоисточници, останахме само с един вариант. Целта беше да се свърже Северна Европа и енергопроизводството там с Южна Европа също да има възможност за складиране на енергия тогава, когато са на лице енергоисточниците за производството им. Така че трябва да се наблегне на междусистемните връзки и съхраняването на енергия по интелигентен начин. Ако използваме и традиционните ресурси, ще са ни необходими повече подобни връзки, което изисква и повече инвестиции. Тези инвестиции ще бъдат по-низки, обаче тук възобновяемите източници ще се използват по-скоро на място. Какви ще бъдат разходите, ако действително увеличим дела на възобновяемите източници. Някой правил ли е съпоставка между разходите за използване на възобновяеми енергоисточници и за традиционни енергоисточници, защото трябва да имаме предвид, че разходите ще бъдат поети от европейските дънакоплатци. Господин Каренс, благодаря. Господин председател. Много от ораторите говориха за включването на възобновяемите енергоисточници и интелигентните мрежи, други говориха за важността на сигурността на доставките, но никой не говори за необходимостта от създаване на общ пазар. Предполагам, че а, този пропуск се дължи на, на факта, че всички го приемат а, за необходимост за възобновяемите енергоисточници и тяхното ефективно използване са необходими интелигентни мрежи. За да се създаде общ пазар, обаче са необходими междусистемни връзки. Имам въпрос към господин Тростер. Да, виждам го. Той е седнал отпред. Във вашето представене вие говорихте за създаването на свръхмрежа, използването на Слънцето в Северна Африка. Предполагам, че а, предвиждате, че там политическите а, бунтове в момента ще се урегулират. За моите страни, за моята страна, която е в Балтийския регион. Ми прави впечатление, че изобщо балтийските държави липсваха от вашето представене. Господя Цирлицова от ЕНСУК също говори за страни, но не говори нищо за балтийските страни, защото Газпром не проявява интерес, така че има пълно откъсване от Европа. Ако искаме да имаме общ пазар и да създадем свръх мрежа, да гарантираме сигурността на доставките, не трябва да допускаме наличието на един енергиен остров в Северна Европа и този остров трябва да бъде интегриран в останалата част на Европа. Благодаря, господин председател. Веднага преминавам към въпроса си към господин Карбайо, вие говорите за, интегрира, за интегриране на енергията, произведена в Северна Африка, с тази произведена в Европа. Говорихте и за югоисточен коридор. Не можем ли да говорим и за, юго, за коридор юг-север, не само юг-исток? Освен това, говорихте за 10 годишен план и няма виждане как можем да постигнем европейските идеи. Към, господя, към госпожа Черликова бих искала да попитам на какви форуми ще се обсъждат приоритетните проекти дали регионалните инициативи ще играят роля или пък ще създадат специални платформи за тези въпроси. Господин Гланте, един въпрос или по-скоро един коментар. Е, моите колеги попитаха кое равнище какво трябва да прави. Аз мисля, че и двете равнища, и европейското, и националното, трябва да си напишат домашното. А, на европейско равнище трябва да се каже кой е приоритет. А, примерно а, опазването на местообитанията или построяването на а, коридорите. На национално равнище, а, мислейки за моя регион и моята държава, е, трябва да кажа, че е, няма проект, върху който да не се оказва граждански натиск. лицензионните... Е, е, тук се говореше за ускоряване на лицензионните режими. Как да го направим? Съкръщаването на съдебните срокове е убийствено. Това ще предизвика неописуем дебат. Но може някои е, предварителни процедури да бъдат направени по-строги и по-кратки, така че след това да няма възможност за подаване на възражения. Обикновено гражданите не се не възразяват в рамките на предварителните срокове за внасяне на възражения. Едва когато започнат да се копае с багерите, те започват да протестират. В моя регион има подобни граждански инициативи. Вие казахте, че трябва да се използват съществуваните трасета и да се увлече техния капацитет. Това наистина ли ще помогне? Има ли някакъв опит? Госпожа Тикао е следващия оратор. Може би след малко ще се върне колегата Уди. Благодаря, господин председател. Искам да изразя едно много лично чувство, когато слушах два, нашите много компетентни гости, съм изумен от европейската сложност. Искам да а, кажа няко, искам да знам въпроса, кой е собственик на мрежата? и на мрежите. Можем да дадем гаранции на гражданите, че един ден няма да има хаос в собствеността на мрежата, ако утре Газпром купи една мрежа. Има ли правило, което да забранява това? Съжалявам, че няма изценка за това, което е дало или не е дало резултати в държавите членки за различните мрежи, електрически, железопътни и така нататък, за да имаме политика на европейските мрежи, гледайки административната сложност, се питам дали да не да няма едно европейско предприятие, за което да управлява мрежите. Това е много лично мнение. Да, може ли цялата тази сложност да обслужва интересите на потребителя и по отношение на газоснабдяването и електроснабдяването? Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Чухме днес много нови неща. Искам да подкрепя моите колеги, особено господин Каринч, който говори за енергийни острови или за бели петна, където липсва единна енергийна система. Ние трябва да приветстваме взетите решения за включване на Балтийските страни в общата европейска енергийна система. Всички решения трябва да бъдат приложени на практика по-бързо. Необходим ни е специален план за целта. Бях изненадан днес от някои от неща. Когато говорите за електропреносната мрежа, стана ясно, че тя не е в състояние да приема енергия, произведена от възобновяеми енергоисточници. Ние приемаме най-различни политики, но те не действат на практика. Има три институции, три органа, които трябва да регулират основните принципи, свързани с газоснабдяването и тези институции нямат един общ подход. Това е голяма спънка. Никой не говори днес за обратните потоци или за система, която може да гарантира доставките на газ. Подобна система трябва да бъде разработена и то в рамките на две години. Трябва да поставим въпроса за тази система, защото ако тя не бъде създадена, страните няма да бъдат свързани в системата. Това е изключително важен приоритет. Благодаря. Е, аз Предлагам а, да дадем сега думата на всеки от ораторите в реда, по който те а, говориха пред нас, а, да отговорят на въпросите. А, ако към някого не е бил зададен въпрос, да каже, че е, няма какво да каже. Господин Ожитис, искате ли да кажете нещо? Е, е е, Нямаше въпрос към вас, господин Алберто Кавайо Йоса. Заповядайте. Вие непрекъснато си сменяте местата и аз не знам кой къде седи. Благодаря. Към мен беше отправен един въпрос. във връзка с, с мрежите, на които се гледа с лошо око на европейско равнище. Защото са разработени в отделните страни членки. Всяка страна членка си има собствено планиране, след което е било направено обобщение на всичко разработено в страните членки. И сега имаме нужда от европейска визия. Защото проблемите, пред които са изправени държавите при развитието на мрежите, водят до там, че някои държави не са достатъчно агресивни а, е, при тяхното планиране, т.е. предлагат твърде малко промени, което може да доведе до затруднения. В тези държави може да се случи така, че определено развитие да не се случи, а то да е отважен и общ европейски интерес. Мисля, че във връзка с изпълнението на 10 годишните планове е наистина много важно да се подобри координацията и след... комисията да следи държавите членки да извършат необходимото планиране, но не изолирано, а във връзка с проектите, които изготвят останалите държави. Благодаря, господин Австадиус Thank you. Yeah. Най-напред въпросът за възобновяемите източници, що се отнася до основните предизвикателства пред разпределителните мрежи, заинтересованите лица са много. Винаги е стоял въпрос за сътрудничество между предприятията или техническия доставчик, доставчик на технологии. Но в миналото сътрудничеството беше двустранно. Сега, когато говорим за интелигентните мрежи и е, разпределителната мрежа, където е интегриран потребителя, броят на заинтересованите лица се увеличи. Строителните компании, потребителите, доставчиците на комуникационно оборудване, доставчиците на различни съоръжения и операторът на мрежата, разбира се, и доставчиците на доставки, доставчиците на оборудване. Разб един от основните проблеми от техни... и техническият въпрос е бизнес модела. Необходимо е да се изгради модел на регулиране, така че да има така че сътрудничеството с а, а, властите, с органите на властта е много важно. Ето защо е необходим метод на взаимодействие. Съгласен съм, че може би има страни, които представляват конкуренция за нас, но ние в Европа имаме възможност да играем водеща роля това е един от основните въпроси, на които трябва да обърне внимание всяко правителство. Що се отнася до пречките, бих казал, че повечето пречки са на местно ниво. Те са свързани с нормативната база, с наличието на регламентация. Но това не са единствените пречки. С други думи, е необходимо да се води диалог на местно ниво и на европейско ниво. И това да върви ръка за ръка с развитието на електроенергийния пазар. Ето този пазар ще обезпечи интелигентната мрежа. Говорим за потребители, за пазар ориентиран към потребителите. Това е основен въпрос в интелигентната мрежа. Доктор Тройстер има думата. Към мен бяха отправени няколко въпроса, които се надявам успях да запиша. Първи въпрос отнасяше до пилотните проекти за интелигентни мрежи. Да, има няколко. Един, например, в е, Дания. Е, през е, следващото лято ще бъде, този проект ще бъде изпробван, включен в разпределителната мрежа. Другия въпрос беше дали можем да направим вече сравнение, което да ни покаже какво количество въглероден диоксид може да бъде а, спестено. А, мисля, че а, не само възобновяемите енергии, но и други продукти е, допринасят за спестяването на въглероден диоксид. Аз, за съжаление, не съм експерт и не мога да говоря по тази тема. Е, на въпроса дали са ни необходими интелигентни мрежи или и супер мрежи, разширяването на преносната мрежа и превръщането й в супермрежа за мен е много важно, е, защото по този начин може да се постигне баланс е, с възобновяемите енергии в по-дългосрочен план. но за това, както вече се каза, ще е необходимо малко повече време. Въпроса защо балтийските държави не са включени, е, трябва да се извиня. Те всъщност са включени в нашия модел. А, но аз казах и в моя доклад, че получихме малко информация и по принцип а, желаем да разполагаме с повече данни за мрежите и да ги предоставим на обществеността, защото тези данни ще ни позволят да извършим и съответните а, анализи. за в бъдеще възнамеряваме да проведем още много подобни интересни изследвания. Това беше от мен. Следващия оратор. Благодаря. Аз се отбелязах доста въпроси, но ще се опитам да бъда кратък. Първо, либерализация и възобновяеми източници. Основната цел на енергийната инфраструктура в началото на либерализацията беше да се създаде един общ пазар, той да се е либерализирал. Впоследствие обаче възможностите за либерализация намаляха защото капацитета намалява. Мощностите трябва да бъдат захранвани с енергия, произведена от енер... възобновяеми енергоисточници. Също времено чухме, че се нуждаем не само от междусистемни връзки, но и до примахване на тесните места в преносните системи. Това прилича на добавенето на четвърта лента в магистралата и последствие удължаването й. Господин Брежина запита за инвестициите в мрежите. Аз мога да му дам данни за Чешката република. Не зная какви са данните за Европа като цяло, но инвестициите са огромни. Отговорност за безопасността или сигурността. Кой отговаря за енергийната сигурност? Това е отговорност на държавите членки. Те прехвърлят тази отговорност на операторите на преносните системи. Така че, в крайна сметка, операторите са отговорни. Основният въпрос е не само инвестиции в трансформатори, в електропроводи, в техника, а изискването е да се гарантира баланс. И тук отговорността отново е, е на операторите на преносни системи. По въпроса за конкурентоспособността, в Чехската република в момента имаме повече от 1700 мегавата слънчеви панели, повечето от които са от Китай. Можем само да си мечтаем за технологичен успех в Европейския съюз. Ние платихме за тези слънчеви панели, но те не бяха произведени в Европа, което означава, че не сме чак толкова конкурентоспособни. Благодаря, госпожа Чиликова. Не мога да навляза във всички детайли. В е, моето изложение някои неща бяха прияти за даденост. Вярно е, че, никоя, че няма нито една балтийска страна, държава, която да е член на ЕНСОК, но те не са и кандидатствали. Това не означава, че трите балтийски оператора не са работили в процеса. Обратното е вярно. Всички те са участвали в програмите до 2020 година. За съжаление нямах време да разгледам подробно резултатите на оценката на издръжливостта. Ще намерите някои общи резултати в слайда. Проблемите в Балтийския регион са може би най-очевидните и изискващи най-неотложно решение. Надяваме се, че регионалните инвестиционни планове за природен газ ще спомогнат за интегриране на Балтийския регион в останалата част на Европа. Е, може би е, крайната, е, крайният срок за 2015 година няма да бъде спазен, що се отнася до форума, който да обсъжда проект от европейски интерес. Ние не знаем кои са критериите за такива проекти, но ако говорим за това на какви форуми да се обсъждат важни проекти, всичко ще зависи от обхвата на проекта. Каз, казах, че ще работим, че ще започнем работа по газови проекти тази година и възнамеряваме да използваме съществуващите форуми за регионално сътрудничество, както и, и конкретни двустранни срещи и семинари, в които ще участват заинтересованите лица. Казах, че искаме да използваме най-ефективния процес, е, за да не е, поставяме под допълнителен натиск ресурсите на операторите, защото те имат нужда не само от инфраструктура, а и от е, други неща. И едно наблюдение по въпроса за това кой е собственик на мрежата. Не е лесно да се отговори на този въпрос, но мисля, че сертификационната процедура в енергийния пакет може да спомогне, може да ни помогне да дадем отговор на този въпрос. Господин Чадам има думата. Благодаря ви. Аз казах много ясно, че имаме нужда от амбициозен интеграционен процес, който да свържи всички тези мрежи. Също така искам да поставя акцент върху усилията, които са необходими що се отнася до европейските организации. Също така ни трябва целенасочено финансиране за интегриране на пазара. За тази цел имаме нужда от сътрудничество и на ниво държави членки, операторите и също така имаме нужда от, има нужда от подкрепа на европейски институции. Искам да посоча един факт в контекста. Възобновяемото производство е в, може да бъде в голям мащаб. Защото ако имаме предвид, например, вятърните централи, които са навътре в морето, те са мащабни проекти. Важно е обаче а, това, което произвежда, да се интегрира в нашите мрежи. Преносната система вече е интелигентна. Тя напълно може да бъде поставена под контрол. Това, което е необходимо е по-скоро капацитет за пренос – в моето представяне аз акцент върху този въпрос, но такъв капацитет ни е необходим и то съвсем скоро. На следващо място на въпроса за ускоряването на разрешителните процедури. Ключът е добрата комуникация. Необходимо ни е да имаме такава комуникация от ниво Европейския съюз до местното равнище. Нуждаем се от стабилни закони, през последните няколко години само в Германия законите се промениха няколко пъти. Това са политически решения и водят винаги до по-малка сигурност и до забавене. Тази стабилна рамка е ключов въпрос. Нуждаем се също много добри специалисти в регулаторните органи. Ние сме отруили хората, които извършват проекти, а бяха намалени хората, които работят в ръководните органи. Властите трябва да се изпълняват Властите не трябва да се намесват, особено преди избори. Използване на съществуващите трасета. Имаме такива електропроводи. Ако те не се е, използват, е, това не е добре. В Германия нямаме проблем, защото а, може да се обърнат към един съд и проблема е решен. Господин Колъм, той няма да вземе думата. Господин Трево, вие имате ли желание да кажете нещо? Бяха поставени няколко въпроса за балтийските страни и свързването им с европейската мрежа. плана за интегриране на енергийния пазар в Балтийските държави е важен аспект и това беше включено в програмата на Европейската комисия. Постигнат е известен напредък в електропроизводството, Изгражда се електропровод между Естония и Финландия. Ще има между Швеция и Литва такъв електропровод. Освен това, терминала за втечнен природен газ в Полча се разглежда като първа стъпка за интегрирането на балтийските страни. Вие казахте, че интелигентните мрежи вече са на лице, що се отнася до преносните системи. Правят се много инвестиции за инсталирането на интелигентни електромери. Процеса върви. Има необходимо също да има общи стандарти за оборудването на европейско ниво. Европейската комисия работи по този въпрос и следващата година ще бъде прият законодателен акт. Относно идеята за пилотен план, ако правилно се спомням, интелигентните а, мрежи са допустими а, проекти, За разрешителната процедура бяха поставени няколко въпроса, как да се ускори тя. Трябва да има съчетаване на няколко неща. Трябва да се осъществи промяна в националното законодателство, да се намали броя на органите, които се занимават с издаването на разрешения на национално ниво добро използване на оценката на въздействието върху околната среда като важен инструмент за ускоряване на процедурата. Разбира се, операторите на преносни системи са тези, които трябва да продължат да подобряват е, капацитета си, да решават социалните и екологични проблеми, да провеждат е, разговори с е, обществеността. Трябва да използваме, може би, по-скъпа технология, но която може да ускори прилагането. Имаше моба от господин Кавалио Жоса, който искаше да каже едно или максимум три изречения. Sí, era simplemente, en la, me ha parecido entender que en algún momento. Ми стори ми се, че чух е, едно противоречие във връзка с интелигентните мрежи и супермрежите. Всъщност противоречие няма. Супермрежите мрежите отвеждат възобновяемите енергии, произведени в отдалечени региони до големите градски центрове. Е, интелигентните мрежи и супермрежите по-добре осъществяват разпределението супермрежата ни трябва за да отведе енергията от място на производство до големите градове, а интелигентните мрежи, за да може енергията да бъде използвана по-добре. Няма никакво противоречие. Важно е обаче енергията да се придвижи от периферията към центровете на потребление. И за противоречието между пазарите и наличността на възобновяемите енергии. Е, възобновяемите енергии е трудно да се предвидят и за това е много важно да е, има резерви. Тоест, електропроводите играят много съществена роля. Това показва, че е необходимо възобновяемите енергии да вървят ръка за ръка с увеличаване на капацитета на електропроводите. Благодаря, казва председателя, благодаря на всички експерти, на всички колеги за това, че успяхме точно на време да приключим с изслушването. Мисля, че беше много интересно, получихме много информация. Искам да дам заключение думата на господин Соса Вагнер, който имаше много работа и ще има достатъчно работа. Благодаря, господин председател. Както казахте, мисля, че днешната дискусия показа колко прави са били политическите групи, когато избраха експертите, които да дойдат и да хвърлят светлина върху всички тези въпроси. След като ги изслушах, аз съм убеден, че, слава Богу, регулирането не ни дава възможност да... Правилата не ни позволяват второ обществено е, изслушване защото събрахме супер експерти, високо интелигентни хора, които идват и ни представят дълъг списък с проблеми по въпроси, е, по които са компетентни. Благодаря на всички, които се изказаха, благодаря и на колегите, които участваха в дебата. Ще продължим. Утре сутринта ще проведем заседание посветено на този въпрос. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, uh, please, uh, can I interrupt for some minutes, please? Uh, колеги, е, комисар ще закъсне няколко минутки, защото е на пресконференция е, и не е свършил толкова на време, колкото свършихме. Ние, ние винаги сме на време. 5-6 минутки. Скъпи колеги, тък му казах да вдигна четалрите, защото иначе сме малко като в мазе, но имаме гости с камери. Те помолиха да затълним, за да могат да снимат. Добре, от мен да мине ще го направим. Не е толкова хубаво, след като слънцето е изгряло, нека да го пуснем да ни грее. Комисари обаче пристига всеки момент. Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Дами и господа, е, добре дошли. Може би не е съвсем подходящо. Ние заседаваме отдавна. Много се радвам, че имаме толкова много гости. Поздравявам е, с особено внимание комисар Оттингър, който днес ще ни информира за това как се оценява ситуацията в е, Япония и по-точно как се оценява положението около ядрените реактори на Япония. Много съм му благодарен, че той намери време, защото е много важно да получим тази информация. Не на последно място за това, защото той днес разговаря с националните министри и разполага с последна информация. Всички искат да задават въпроси, ще има време и за това. Комисар Оттингър ще започне с а, е, изложение, след което ще ви дам думата за въпрос. Съгласна ли сте? Започваме. Добре дошъл. Имате думата. Скъпи господин Рое, е, уважаеми дами и господа депутати, е, всички сме потресени от картините, които виждаме от Япония и новините, които получаваме. Въпросът е какви са последиците за Европа. Освен съчувствието и помощта, мисля, че трябва да предложим нещо повече. Преди една седмица аз мятах, че подобни картини са невъзможни да се случат. И мисля, че ако а, употребим думата апокалипсис, тя ще бъде напълно на място. В момента в Япония е нощ, 2 часа през нощта. Затова новините са малко по-оскъдни. Аз обаче съм много загрижен за това, което става в Япония именно в последните часове, защото след всичко, което знаем и всичко, което чухме в голем, голямата ядрена електроцентрала с, централа с производствен капацитет над 700 мегаватта, положението почти изцяло е излязло от контрол. Японците с право се считат за отлични експерти, отлични а, инженери. Япония е страна на високите технологии. Ние дълбоко и справо уважаваме тяхната работа и техните продукти, но в Япония нещата вече не са същите. А, положението не е овладяно а, и тази голяма ядрена електроцентрала – е изцяло извън контрол. А, да пази Бог, да се влуши положението, но аз се страхувам, че не, не е изключено а, то наистина да се влуши. Затова е важно да проведем консултации в Европа. А, на работно равнище проведохме консултации с комисарите, с Международната агенция за ядрена енергия в Виена. Проведохме консултации с нашето представителство в Токио и изобщо обменихме информация с всички възможни източници на информация. Днес проведохме първа конференция на високо равнище с страните членки и техните министри или с водещи държавни служители. Проведохме консултации с всички регулатори, всички органи за надзор над ядрената енергия, с всички енергийни предприятия в Европа, които отговарят за експлоатацията на ядрени централи и с производители на а, инсталации за ядрена енергетика. задълбочено обсъдихме положението и проведохме консултации относно начина по който ще действаме. Благодарен съм, че всички участници изявиха готовност да проведат извънредни стрес-тестове с целта да се приложат единни критерии и единни стандарти при оценката на риска. Всички изразиха готовност да проведат нова оценка на риска в светлината на събитията в Япония. Никой днес не отказа да направи това, така че през следващите седмици ще разработим критерии, ще проведем стрес-тестове. Тези тестове ще бъдат проведени от независими експерти. Няма да с... нито една страна членка, нито една фирма, нито един надзорен орган не отхвърли това предложени. При новата оценка на риска ще се вземе предвид устойчивостта на земетръс, устойчивостта на наводнения, особено при централите разположени на Атлантическото крайбрежие. Ще се обърнем и към темата за тероризма, системите за охлаждане, гаранциите за функционирането ще оценим качеството и капацитета на системите за аварийно захранване в ядрените централи. Ще разгледаме темата за годината на построяване, възрастта и типа на съоръженията. Имаме действаща директива за ядрената енергия, прията от вас, тя се прилага в момента в страните членки, ще се прилага до юли 2011 година. В страните членки е предвидено през 2014 година във връзка с директивата за ядрената безопасност да се направи междинна оценка имаме твърдото намерение да изтеглим тази междинна оценка напред а, и да проверим дали не е необходимо да се разширят материалните разпоредби, включени в нашата европейска директива за ядрена безопасност, с оглед на резултатите от стрес-тестовете за да може а, критериите за безопасност в ядрената енергетика да станат общи европейски. Възнамеряваме с подкрепата на днешните участници в конференцията на високо равнище да проведем всеобхватни стрес-тестове не само в 27-те страни членки на Европейския съюз, а и съседни и партньорски държави, като Швейцария, Турция, Русия. Те също ще участват и ще проведат такива тестове е, в своите ядерни централи, тъй като безопасността не е само европейски въпрос. Вчера разговарях с е, генералния директор на Международната агенция за ядрена енергия в е, Виена и го помолих да се проведат консултации с оглед на събитията в Япония за изработването на нови стандарти. Е, не съм сигурен, но господин Саркози най- най-вероятно на срещата на Г-20 да разгледа а, такава точка в дневния ред. В понеделник в съвета по енергетика, който се свиква извънредно, свиква се и съвета, който отговаря за Евратум. И аз предполагам, че господин Ван Ромпой няма да говори на Европейския съвет през следващата седмица само за еврото и консолидирането на бюджета, а ще обърне внимание и на този въпрос. Това е информацията към настоящия момент. Благодаря, господин комисар, казва председателя. Имам нерешим проблем. Трябва отделните политически групи да решат кой ще, ще се изкаже. Има 26 желаящи да се изкажат. Това не става, защото трябва да приключим 6 а на въпросите, които бъдат зададени, ще трябва да се даде и отговор. Трябва драстично да намалим броя на изказващите се. Е, можем да вървим подред. Не искам да не искам да откривам големи дебати. Господин Бютикофър. Предлагам да се изкаже по един човек от политическа група, след това да видим, но ще взема първия заявил е, желание да се изкаже. Господин Квадрас има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за изложението. То беше спокойно, обективно и сериозно, точно такова, каквото очакваме в обстоятелствата. Изправени сме пред сериозна авария, може би на, от, от 6-то ниво, централа, която е на 40 години, авария, която без съмнение ще има последици в дългосрочен план. Въпреки, че по всички данни географското въздействие на аварията, за разлика от Чернобил, ще бъде ограничен. Винаги, когато има аварии, в ядрена централа сме извличали полуки. Разбира се, и това ще бъде повод да си направим заключенията. Вие изложихте няколко принципа, които заслужават пълната ни подкрепа. Има обаче две изкушения, на които не бива да се подаваме, колеги. Първо, краткосрочния подход и второ, паниката. Всичките ни решения, ако бъд, ако допуснем да бъдат взети под влияние на емоциите, няма да бъдат правилни. Не бива да забравяме своите приоритети. Ние трябва да съкратим емисиите с 50%. Към средата на века потреблението на енергия ще се удвои. Ние сме изправени пред това неизбежно предизвикателства. Разполагаме с множество инструменти и не можем да минем без е, нито един от тях. Освен това, както каза а, комисарят, ние трябва да държим сметка за обстоятелствата в Европа по отношение на природните бедствия. Ето това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Ще изчакаме да видим какво се случва, ще извлечем пулките и когато взимаме решения в резултат на заключенията, направени от а, тази авария, ние ще проявим политическа отговорност. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, че дойдохте в този толкова драматичен момент. Бих искал да чуя вашето мнение по какъв начин това ще повлияе на европейската енергийна политика и как разглеждате националните решения в а, определенето на енергийния микс и свързаните с всичко това въпроси на сигурността. Колегата Хармс има думата. Благодаря, господин Атингър, за това, че дойдохте в нашата комисия. А, доколкото познавам дискусията около Япония, а, а, мога да направя следния коментар и моля това да бъде взето предвид в нашия дебат. А, Япония има опит с големи земетресения и големи щети, нанесени от земетресенията на ядрените централи. Преди няколко години, през 2007 година, бях в Япония. Голямото съоръжение Кашивазаки беше е, до такава степен разрушено, че от общо 8 реактора само 3 са в е, употреба оцелелите от катастрофата в Хирошима и Нагазаки от тогава насам повтарят, че в Япония ядрената енергия не може да се използва за граждански цели. Този аргумент не дойде отвън, а от самите японци. И предупреждението Кашивазаки очевидно не е било правилно разбрано в Япония. Ако правилно съм ви разбрала, днес сме се събрали а, за това а, да, да видим как трябва да разбираме, как трябва да четем предупрежденията, идващи от Япония. А, чух наскоро вашия колега господин Тъпфър и той каза, че когато е бил министър на екологията, е разбрал, че авариите, при които се а, топи гориво, а, не могат да бъдат овладени, не могат да бъдат поставени под контрол. Това е причина, която ни кара да се откажем от ядрената енергетика колкото може по-бързо. Искам да попитам дали схващането на господин Тъпфер, а именно топенето на гориво, без значение в какъв реактор, в коя държава е построен и така нататък. Е, въпросът ми е дали ще включите това, този извод, който е достигнал господин Тъпфер във вашите стрес-тестове. Е, Джайлс Чичестър. Благодаря, господин комисар, за присъствието. Ние сме изправени пред една много бързо променяща се ситуация. Новините, идващи от Япония, са, се колебаят между дълбок песимизъм и умерен оптимизъм, че нивата на радиоактивност спадат. Искам да призова да сме сигурни, че знаем всички подробности. Централата в Япония беше подложена на изключително природно бедствие. И ние трябва да сме напълно наясно с това, което се е случило, преди да започнем да правим сравнение с ситуацията в Европа. Искам да подкрепя своя колега Видал Куадрас, когато, който каза, че не бива да действаме прибързано. Предвидени са вече някои мерки, Нека първо да сме сигурни, че познаваме всички факти, преди да предприемем каквито и да било стъпки. Искам да ви напомня, колеги, че 30% от електро... произведената електроенергия в Япония се падат на ядрена електроцентрала противниците на ядрената е, електроенергия ще трябва да приемат идеята за спиране на тока, такова каквото го има в момента в е, Япония. Колегата Херцог. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук е, днес след обед, за да ни разясните ситуацията. От името на комисията ИТРЕ, не само групата на социалистите, но от останалите трябва да изразим своята солидарност към японците и да поздравим онези, които работят за минимизиране на загубите в атомната централа в Япония и които работят за стабилизиране на положението. Това за тях е най-важен въпрос и трябва да ги подкрепим. На второ място, мисля, че вътре в Европейския съюз трябва да използваме всички възможности, за да проявим нашата отговорност. Европейските лидери трябва да информират непрекъснато европейските граждани за ситуацията и рисковете. Ние се обръщаме към комисията и към председателството да съберат експерти и да следят ситуацията, за да информират своевременно европейските граждани. Паниката е най-лошия съветник. Призоваваме комисията и съвета да преговаря с Международната енергия за атомна енергия, както и Агенцията по енергетика на ОСР, за да разберем как може да се излезе най-добре от ситуацията. На следващо място трябва да видим как Европейския съюз може да помогне на Япония да реши проблема възможно най-скоро. Призоваваме комисията да организира хуманитарна и професионална помощ, да бъдат изпратени специалисти на място, за да помогнем не само на а, гражданското а, население, а, да използваме и не само граждански, но и, и военните ни възможности за помощ в такива случаи. Трябва да използваме Лисабонския договор, за да осигурим висока степен на сигурност на Европа при ядреното производство от всякакъв вид. Трябва да се обърне внимание и на съседните страни в близост до Европейския съюз. Да се фокусираме не само върху безопасността на атомните централи, но искам да напомня и за други видове аварии а, като тази на Deep Horizon, които се дължат не на а, природно бедствие, а на човешка грешка. Трябва да обединим знанията си в тази област, защото това е най-големият актив, с който разполагаме в такива случаи. В дългосрочна перспектива трябва да намерим нови отговори, след като сме събрали цялата информация, която да е достатъчна, за да вземем дългосрочни решения. Колеги, в заключение бих искала да кажа, че за да избегнем политическа верижна реакция, трябва да поемем своята отговорност и да упражняваме строг контрол. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за присъствието. Няма да повтарям казаното от колегите. Само ще кажа, че подкрепям казаното от господин Квадрас, госпожа Херцог и господин Чичестър. Имам само един въпрос. Консултациите включват ли и а, Русия, която има опит в региони по-близки до Япония? Благодаря. Сега всяка, от всяка група говори по един оратор. Сега започваме от начало на всеки по една минута. А, моля и големите групи трябва да получат и повече възможност за изказване. Госпожа делка стигио има думата. Eh, eh, Няма да отнемам толкова много време. Ще се откажа от моята възможност да говоря, защото това, което се каза, дългора се покрива със също. Господин Оди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за тази размяна на мнение с нашата комисия. Искам да ви поз... искам да поздравя коража и достоинство на японския народ в момент на страдание. Европе... Международната солидарност тук трябва да се задейства. Съжалявам, че Европейски съюз не е изпратил сила за гражданска защита. На 20 април 2010 година е експлодира петролна платформа ситуацията беше сериозна. и Ясно е, че не може да има нулев риск на нашата планета. Необходимо е да се предложат, да се предприемат мерки и ангажименти в областта на сигурността, защитата и ядрената енергетика в рамките на нашата е, общност именно в е, областта на научните изследвания, стандартите, изискванията. Ние в Европа имаме най-добрите стандарти за осигуряване на сигурността на тази енергетика, която е, без която не можем да минем. Госпожа Ван Бремт. Аз мисля, че много отдавна Европейския съюз трябваше да се съсредоточи върху въпросите на енергетиката и енергийното бъдеще. Ще се спра само на два момента. Господин комисар, вие казахте тестовете за издръжливост или стрес тестовете. Да, ние сме съгласни с тях. Искам само един въпрос по един много важен критерий и това е годината на изграждане на централата в много държави членки, като моята Белгия, Франция и другаде. Има централи, които са били построени през 70-те години. Вече те, те са на по 40 години. И има много централи, които са на такава възраст. В Япония централите, които аварираха, са на 40 години. А, аз мисля, че е необходимо да се води дебата с поглед обърнат към бъдещето, но в крайна сметка какви са последиците? Ядрената енергетика, знаем, че енергетика свързана с рисковете, ние трябва да направим своя избор в Европейския съюз и може би да помислим за друга структура на енергетиката. Госпожа Хол. Господин комисар, аз приветствам вашето изказване, че е постигнато съгласие за провеждане на стрес-тестове, но аз съм обезпокоена, защото виждаме вече ясно нещо от ситуацията в Япония земетресението не беше причина за проблема. То предизвика затварянето на реактора. Този реактор беше затворен и събитията, които последваха, създадоха проблема. Отделни стрес-тестове разглеждат отделни проблеми. Това, на което сме свидетели в Япония, което може да се случи и в Европа, без да има земетресения, е ситуация, която е много сложна. Това е едно бедствие с много елементи. Подхода към безопасността, базиран само на стрес-тестове, не ни казва това какво се е случило, когато има едно бедствие. се намирате в позиция, когато тези мерки за безопасност очевидно не действат, защото ситуацията е много сложна и много странна. За това а, трябва да има едно по-широко управление на бедствията. Благодаря, господин Йотингер, за присъствието. Аз бих казала, че след като изслушахме, че се говори за авария, сега за апокалипс, има множество проблеми в Япония и Европа носи огромна отговорност – за е, развитието или спирането на ядрената енергетика. Като погледнем това, което се случва в Япония, ние трябва да преразгледаме оценката на риска, защото там се натрупаха множество рискове. Не само земетресението, но и, но и цунамите, което наводни е, системата. В крайна сметка, е, то попречи на охлаждането на реакторите. Моят въпрос е, първо трябва да преразгледаме оценката на риска на ниво централа, но дали Европейската комисия може да даде зелена а, светлина за изграждане на централи в сейзмични зони, каквито им, такива проекти има в Италия, мисля за България. Имам предвид централи, които които се предвиждат. Какво мисли комисията в тази насока? Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте. Е, благодаря ви и за това, че така съобхватно ни информирахте за актуалната ситуация в е, Япония, както и за мерките, които сте взели от петък насам още веднъж ще благодаря, защото мисля, че вие в качеството си на комисар много правилно поехте цялата отговорност за това, което трябва да направи Европа. Намирам за добре това, че предложихте стрес-тестовете, намирам за добре това, че е, е, той е прието от 27-те е, страни членки. Аз също мисля, че трябва да направим нова оценка на риска, трябва да преосмислим стандартите. А, и аз ще ви помоля да разработим един европейски подход, защото не можем да допуснем всяка държава да го прави сама за себе си, въпреки че имаме е, директивата. Това, което е записано в директивата е една лоша шега и аз ви моля, е, господин комисар, да е, представите нови предложения. Предложения мисля, че те ще срещнат широкото одобрение и на парламента. Имам един въпрос относно а, мерките, които предстои да бъдат взети. Мисля, че трябва да а, си помислим колко по-бързо и по какъв по-добър начин да започнем да използваме альтернативни местните източници на енергия е, и с оглед на необходимостта от разширяване на мрежите, възнамерявате ли да заделите повече средства за изграждане на интелигентни е, мрежи е, и какво възнамерявате да направите във връзка с енергийната ефективност? Колега Гроте. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Знаем, че винаги има някакъв остатъчен е, риск. Математиците показаха, че вероятностните изчисления, които се е, е, се правят вероятностни изчисления. Тези изчисления обаче се оказаха погрешни и това стана ясно миналия петък. Моят е, моя въпрос е следния. Въпросът със съхранението на отработеното гориво също е много важен това а, включено ли е в предвидените от вас стрес тестове? И както каза колежката Хол, земетресението не беше причината за а, ядрената авария, а Причината беше, че се предизвика верижна реакция от внезапното спиране на енергозахранването. И аз искам да попитам по какъв начин ще бъде извършена проверка на 340-те ядрени електроцентрали в Европа по отношение на тяхната възраст, добро техническо състояние и, и, и така нататък. Госпожа Коларска-Бобинска. Е, дякую, пани panie komisarzu. Słusznie pan powiedział, że jeszcze благодаря, господин комисар. Вие напълно справедливо казахте, че все, че все още, че нещата се променят, но в Европа общественото мнение за ядрената енергетика се променя. започна да се говори за промяна в енергийната структура и така нататък. Смятате ли, че това, което се случи в Япония, трябва да повлияе върху нашата енергийна стратегия? Какво можете да кажете на онези страни, които биха искали да започнат да строят ядрени централи? Министър-председателя на Бранденбург каза, че Полша трябва отново да се замисли за своите ядрени планове. Ние нямаме нито една ядрена централа, Германия има 17. Е, мисля, че подхода с стрес тестовете какво мислите е, за Белене в България? Строежа е спрям, но може да започне всеки един момент и мисля, че там ще бъде трудно да се проведе стерес тест. Второ, Германия обяви, че отутре утре е, изключва 7 ядрени електроцентрали. Не трябва ли да действаме по-бързо от е, това, за да може да намерим альтернативни източници на енергия? Трети въпрос – в световен мащаб има и други ядрени електроцентрали в земетръсни райони. Може ли вие като комисар чрез Г8, Г20 да инициирате работата по, върху конвенция в тази насока? Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Бих искал да поставя един въпрос на комисаря. Очаквате ли покачване на цените на суров петрол, защото Япония е третият най-голям потребител на това гориво в света. Очаквате ли покачване на цената и какво ще направят европейските страни, ако се стигне до такова покачване на цената. Когато мисля за Европа, съм тъжен, а когато мисля за Европа, аз просто не разбирам нещата. Една самолетна катастрофа, падането на самолет върху а, а, една европейска ядрена централа не е по-малко вероятно, отколкото това земетресение в а, Япон. И двете са в рамките на остатъчния риск защо този остатъчен риск, който се случва за втори път през последните 25 години, не ни кара да си кажем, добре, ние желаем този остатъчен риск, който може да се устойности, защо не искаме да го признаем? До кога ще продължава това, господин Етингер? до кога ще разполагаме с резултат от вашите стрес тестове, господин Нестерой? Благодаря. Благодаря. А, аз също искам да благодаря на комисаря за това, че дойде, че беше толкова открит. Искам да попитам за критериите за стрес-тестовете. Ще работим с доброволни тестове ли, които са и които ще се провеждат от Международната агенция за ядрена безопасност. Има ли е, е, Международната агенция ще бъде гарант за тези тестове, но има ли и други критерии, е, които възнамерявате да въведете? Може ли заедно с нас, с парламента, да обмислите този въпрос? Критерий номер едно е, е шанса да се случи нещо. Госпожа Матиас. Приятел, благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за присъствието. Веднага преминавам към двата си въпроса. Първо, вие споменахте, че централите в Япония в момента са излезли извън контрол. Ако се случи подобно нещо в Европа, смятате ли, че при подобна авария ние ще имаме повече контрол, отколкото японците. Освен това, вие споменахте стрес-тестовете и съвместните стандарти. Как ще повлияе случилото се в Япония върху отношението на Европейската комисия върху ядрената енергетика? Господин Пипа. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви, господин комисар, за това, че възнамерявате да направите нова оценка на риска. Някои колеги казаха, че колкото е може по-бързо трябва да прекратим използването на ядрена енергия ние ще поискаме 30% с 30% намаляване на ядрената енергия, комисията знае ли с колко процента иска да намали емисиите въглероден диоксид? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за предприятите от него действия и то толкова бързо. Последиците от а, катастрофата в а, Чернобил все още се помни години след нея се оказва, че светът не е създал нещо по-добро. До сега ядрените централи имаха няколко приоритета и се считаха за най-чистият източник на енергия. но има покачване на смъртността, както и на заболеваемостта от рак след катастрофата в Чернобил. Всъщност, колко струва, като имаме предвид изграждането на централите, тяхното използване и прекратяване на дейността им. Господин Хокмарк, мисля, че трябва да продължим работата по стрес текстовете. Трябва да се опитаме да научим максимално за случилото се и да видим какво има отношение към атомните електроцентрали в Европа. Освен това, може би трябва да помислим и върху това, че катастрофата в Япония е от исторически мащаби и засяга всички слави на обществото. Понякога ние забравяме, че бяха унищожени преди градове, села, цели економически отрасли. Така че нека да сме внимателни и нека да извлечем полуки от а, всичко това чрез стрес-тестовете. Трябва да видим какво точно се е случило, какви са последиците. Ние живеем в различни среди, но можем да извлечем известни полуки за подобряване сигурността на нашите атомни централи. Скъпи колеги, доста от вас се изказаха. Е, всички, които не е, се изказаха, могат да ми се карат и да ми се сърдят, е, но няма какво друго да направя. Вървях подред и по групи. Сега ще дам думата на господин Оттингър да отговори, защото мисля, че това е важно. Шест или седем души още останаха, просто не може. Не всеки казва, че ще се изкаже за нас на една секунда. Господин Нотингър трябва да си тръгва. Искате ли да получите отговор? А, иначе ще кажете, той не ни отговори на нито един въпрос. Чували сме го това друг път. Господин Нотингър, имате думата. А мога да предложа следното. Извън заседанието заседанието, мога да информирам и да държа в течение по един представител на политическа група, за да е ясно какви решения ще вземем за стрес тестовете, да е ясно какви ще бъдат критериите и стандартите, кой ще бъде избран като външен експерт преди всяко решение, което ще взема, предлагам да дойда и в този кръг да поддържам контакт с партиите и политическите групи. Колкото и лоши да са картините, се, ако, ако някой а, а, ако, ако някой успее да изкопче от мене цялата информация, от мен това сте вие, вие сте гениални в извличането на информация, аз съм на ваше разположение денонощно. Ако бяхте дошли на пресконференцията, която беше преди заседанието, защото знаехте, че такава пресконференция има, щяхте да знаете, че съм казал, че до средата на годината ще съм определил критериите, за да може през втората половина на годината да проведа стрес-тестовете. Гос, господин Томас, ако вие е, може да проведете тестовете, ви желая късмет и ви възлагам тая задача. Но, въпреки цялата емоция, нека да се съсредоточим и да работим е, внимателно. Е, на пресконференцията в Берлемон аз казах, че до юни месец участието на националните регулатори, правителствата и държавите ще разработим критериите и през втората половина на годината ще проведем стрес тестовете. Казах, че няма да се бавим, но ще работим задълбочено. Аз смятам графика, който изложих на пресконференцията за доста амбициозен. Сега, а, по а, въпросите. По скалата на Виенската агенция Япония а, е поставена на четвърта степен. Французите предложиха Япония да бъде поставена на степен шеста. Председателя казва, правилото е следното – така както ви оставихме да се изкажете, нека да оставим нашия гост комисаря да се изкаже преди да вляза в тази зала. Тоест, до преди 40 минути аз нямам iPhone в себе си и нямам BlackBerry, не съм се актуализирал информацията. А, официално Япония има четворка по скалата. Французите предложиха четворката да бъде увеличена на шестица но аз казах, че не изключвам положението да се влуши. Аз разбирам моята работа последния начин, а именно да работя в рамките на моите правомощия. А именно, първо, 33% в енергийния микс до 2013%, до 2013 година да дойдат от възобновяеми енергии. Второ, аз предложих директивата прията от вас да бъде оценена предварително, по-рано и обещах да направя предложение за подобряването. По темата за страните членка, членки мога да ви кажа следното. По темата за ядрената енергия позиционирането на страните членки, с изключение на Берлин, където има слабо движение, няма никакво движение. И извинете ме, Австрия няма ядрена енергия, така че те могат да бъдат освободени от отговорност. Чудесно, прекрасно. В момента говоря за страните членки, които биха могли да коригират своя енергиен микс, включително и Швейцария като съседна държава. В момента дебата се ограничава върху мораториум, изключване, по рано спиране. Този дебат се води само в немско говорящите държави колкото и да се оплаквате, аз трябва да се съобразя с това какво ще реши правителството в Рим, в Париж, в Лондон и новите страни членки. За това моята линия е следната първо да увеличим дела на възобновяемите енергии в рамките на възможното. Второ, ако стрес тестовете покажат, че има необходимост от действие, да наложим по-строги стандарти и по-строги разпоредби в Европа. А, Госпожо Ван Бремт, е, е, вие дълги години е, бяхте член на правителство на вашата държава. Когато бяхте на власт, имахте ядрени, ядрени централи. Сигурно сте, вашето участие в правителство не е било успешно, но... Не, аз не ви опреквам, но ние знаем, че националните правителства отговарят за енергийния микс. Знаете, че по време на Конституционния конвент това не беше променено. Вие като демократ трябва да уважавате начина по който се формира волята в националните правителства, в партиите, чрез националните медии. Преди Очаквам с нетърпение решението на Италия за ядрената енергия. С мене може да се разговаря за всякакви неща, но не може да очаквате от мен да направя повече, отколкото е в рамките на моите правомощи. Един комисар не е законодател, аз се опитвам да изчерпя правомощията, които са ми дадени, но да не ги надвишавам. И ако желаете това да бъде променено, можем да говорим за нов конвент. Иначе с мен може да се говори по всички въпроси. Аз съм много любопитен дали можем да разширим правомощията във връзка с енергийния микс. Когато през есента за пътната карта до 2050 година вместо 33% до 2020 заложим стоеност над 40% или повече, аз съм много любопитен как ще реагират е, е, държавите като Франция и Польша, които залагат на ядрената енергия и въглищата. Госпожо Хармс, ако искате, може да се видим другата седмица, да говорим. Просто сега ще се опитам най-съвестно поне да, да, да отговоря поне на половината от въпросите, които вие ми зададохте. А, относно топенето на гориво. Ясно е, че това трябва да се предотврати с охлаждащи системи, с многократно подсигуряване, с системи за аварийно захранване и така нататък. Когато обаче топенето започне, дали то може да се овладе, аз се съмнявам е ако има голямо изтичане на а, а, радиация, трябва да очакваме а, трансрегионално замърсяване на водата, почвата, атмосферата и така нататък. Министър-председателя в Токио а, преди няколко часа се а, оплака изказа съжаление за информационната политика, която е провеждал експлуататора на ядрената централа. Така че а, в момента възможностите а, на японското правителство да действа са много ограничени. От страна на Европейския съюз предложихме техническа помощ от всякакъв вид, но през последните дни беше ясно, че готовността тази помощ да бъде приета не е на лице и само от е, няколко часа е, е писмото към е, Виенската агенция с молба за помощ и чрез ГЕЦ-20 и агенцията в Виена, нещата трябва да се поставят на глобална основа, трябва да се включи и Русия, защото компонентата на ядрената енергия е много силна в енергийния микс на Русия и в контекста на енергийното партньорство можем да говорим с Русия по този въпрос. Забеляне. в контекста на темата за земетресенията и безопасността, тази тема трябва да бъде разгледана по-задълбочено първо от страна на българското правителство и парламента, второ от инвеститорите и трето от нас. В момента нещата изглеждат последния начин. Регионалния пазар а, е, няма голяма необходимост от а, е, е, нови големи енергийни потоци. РВС се оттеглиха от а, своя ангажимент, защото те не видяха пазарен смисъл от това да поемат а, ангажимент. А, и Въпроса е също така дали може да се направи добра оценка на безопасността в Белене. Ако започнем стрес тестове, ако възложим това на експерти, трябва да се стремим да бъдем обективни. Е, но е ясно, че в Европа трябва да се разгледа темата за земетръсната устойчивост на всяка цена. Въпросът за отработеното гориво и за това къде то се склад, складира, а, ясно е, че това също трябва да бъде обект на стрес а, тестове. И и ще бъде обект на стрес тестовете. Ще кажа още веднъж. След Велик ден съм готов да ви представя в суров проект критериите за стрес тестове и е, съм готов да приема идеи от ваша страна в двустранен разговор или по някакъв друг начин, преди да проведем въпросните тестове в страните членки. Що се отнася до е, Германия? Е, въпроса за преносната мрежа в Германия и към Централна Европа и Северно море, е, е ясно, че тази мрежа, когато са изключени ядрените централи, ще играят много по-голяма роля. В момента не на последно място важна роля играе цената на въглеродния диоксид. Освен това, аз очаквам от Европейския съвет следващата седмица да се заеме с тази тема на най-високо равнище, за да може на Г-20 с един глас да подкрепим господин Съркози. Дали ще се покачи цената на, на газа, не знам в момента. Но с оглед на картините, които виждаме от а, а, Япония, въпроса за това дали газа ще струва 80 или 90 или колкото и да ми се струва второстепен. Председателят, благодаря ви господин комисар за това, че толкова бързо дойдохте при нас, за това, че толкова бързо поехте инициативата и се погрижихте за тази тема. Може да бъдете сигурен, че сме ви благодарни за а, трезвия подход към темата. Благодаря. Закривам заседанието.